Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde dann jetzt... Уважаеми колеги, е, бих искала да започнем, въпреки всичко. И може би, може с въведението да спечели малко време, така че колегите да успеят да дойдат на време. Добре дошли на днешното заседание. Започвам с приемането на дневния ред. Съгласни ли сте с проекта на дневен ред, така както го имате съгласни? Съгласни ли сте? Не виждам възражения. Добре. В такъв случай този дневен ред е прият. Втора точка. Приемане на протоколите. Протоколите от 22-23 март. Те са те са налични, значи не Марта, а май месец. Тук е печатно. А, март ли беше? А, извинявайте. Значи доста сме позакъснели. Значи проектите на протоколите от заседанията 22-23 март са във вашите документи. Имате ли възражения срещу тях? Не виждам възражения, за това ви предлагам както винаги, да смятаме, че протоколите са прияти, ако до края на това заседание няма възражение. И така, трета точка. Съобщение на председателката. Днес имаме превод на следните езици – френски, немски, италиански, английски, гръцки, испански, чешки, естонски, унгарски, пол, полски, словен, словенски, български и румънски – моля да ви напомня, че това заседание се предава по интернет. Сега заключенията на координаторите от 21 юни ви бяха изпратени на 23 юни по имейла и могат да се считат за приети, ако до 28, 28 юни няма възражение срещу тях. И сега Искам да изразя благопожелание. Както знаете, колегата Енголуа е избран в парламента. Няма да бъде повече наш колега. Той беше координатор, така че ще трябва да изберем нов координатор от ЕКАРЕ. И искам да приветствам колегата Джамбаски. Добре дошли при нас от името на ЕКР като координатор. Надяваме се на добро сътрудничество с вас. И сега е, колегата Клецки иска думата за кратка информация. Той ще представи едно мероприятие, което ще се състои днес след обед с, делегации, с делегацията за Белорус. Благодаря, госпожо председател. Зная, че тук има колеги, които се интересуват за това, което се случва в Полша. Днес имаме посещение от Белорус. Става дума за прилагането на Болонския процес. Това е среща, където става дума за предимствата и трудностите, които проистичат от Белор... Болонския процес за Белорус. Така че в ПХС-1 ви каня най-сърдечно днес след обед. Благодаря, казва председателката. Виждам, че прииждат колеги постепенно. Затова нека преминем към гласуването, точка четвърта. Тук става дума за доклада по собствена инициатива по директивата 2011-93 за борбата с сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца, както и детската порнография. Сабина Ферхайнен е докладчица. Искам да благодаря, казва докладчицата, за, за доброто сътрудничество с всички докладчици в Сянка. Искам да благодаря и на Фабиен за подкрепата. Мисля, че становището е добро и то ще послужи добре в работата на Либе. Да, ще предадем благодарностите на Фабиен. Той е на път за Талин, за това не е тук днес, но се надявам секретарята да предаде благодарностите. И така, започваме с компромис едно за, против, въздържали се, прието. Изменение 9 за, против, въздържали се, прието. Десето за, против, въздържали се, прието. Единайсто за, против, въздържали се, отхвърлено. 12 за, против, въздържали се прието, 13 за, против, въздържали се прието, 14 за, против, въздържали се прието, компромис 2 за, против, въздържали се прието, компромис 10 прието, е, изменение 22 за, против, въздържали се, прието. 23 за, против, въздържали се, прието. 24 за, против, въздържали се, прието. 25 за, против, въздържали се, прието. Компромис 3 за, против, въздържали се, прието. Изменение 34 за, против, въздържали се, прието. 35 за, против. Нека проверим, моля. Проверка. Моля, гласувайте. Кашласен. Край на гласуването. Отхвърлено 11 на 11. 36 за против, въздържали се, отхвърлено 37 за, против, въздържали се, прието 38 за, против, въздържали се. Нека проверим, моля, проверка на 38. Geschlossen? Край на гласуването. Прието е. 39 за, против, въздържали се, отхвърлено 40 за, против, въздържали се, прието. Компромис 4 за, против, въздържали се, прието. 46 за, против, въздържали се, отхвърлено. 47 на две части. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 5 за, против, въздържали се, прието. Изменение 56 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 6 за, против, въздържали се, прието. 64-то изменение. За. Против. Въздържали се. Прието. 66-то. За. Против. Въздържали се. Нека проверим, моля. Проверка на 66-то. Гешлосен. Край на гласуването. Прието е. 67 за против, въздържали се, отхвърлено. 68 на две части. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против. Извинявайте, с устното изменение, казва председателката. Да, да, и забравих втората част, там има устно изменение. Може би го няма във вашите списъци. Трябва ли да имаме аргументация за устното изменение? Силвия? Wir wüssten ganz gerne, was... Бихме искали да знаем за какво се отнася устното изменение. ich mal bitte hören, Може ли някой да ми каже какво е точно устното изменение? Това е основното изменение на социалистите и демократите. Ehm, Това изменение предвижда премахване на втората част на думите of Internet Service Providers. Извинявайте, но не мога да го намеря. Тоест, втората част, изключение на тези три думи, които предлагаме да бъдат заличени. А разбрахме. Добре, има ли някой против? Явно няма. Добре, нека гласуваме тогава. Искам обаче да ви напомня, колеги, моля ви, подавайте устните изменения на време, за да може да ги вписваме в списъците. И така, втората част. Втората част на 68 изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърлено е. 69. -то. За. Против въздържали се, прието. 70 за, против, въздържали се, отхвърлено. 71 за, против, въздържали се, прието. 72 за, против, въздържали се, прието. 73 за, против, въздържали се, прието. 74 за, против, въздържали се, отхвърлено 75 за, против, въздържали се, отхвърлено 76 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 7 за, против, въздържали се, прието. Изменение 83 за, против, въздържали се. Нека проверим, моля. Проверка на 83-то. Geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено е с 12 на 10. 84 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 87 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 85 за. С устното изменение. Това е езиково изменение. Добавя се едно и. Държавите членки трябва да поощрят заявленията за различни мерки и заетост. Добре. Никой не е против. Тогава гласуваме 85 за, против, въздържали се социалисти и демократи за бяхте или против? Значи за, но още веднъж, още един път повтаряме. За, против. Добре, прието е. 86 за, против, въздържали се, отхвърлено. 88 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 8 за, против, въздържали се, прието. 94 за, против, въздържали се, прието. 95 за, против, въздържали се. Проверка, моля. Проверка на 95-то. Geschlossen. Край на гласуването. Прието е. 96 за. Против. Въздържали се. Прието. 97 е. за. Против. Въздържали се. Прието. 98 за. Против. Въздържали се. Прието. 99 за. Против. Въздържали се. Прието. 100 за. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 9 за, против, въздържали се, прието. 108 изменение за, против, въздържали се, прието. Компромис 11 за, против, въздържали се, прието. 110 изменение за, против, въздържали се, прието. 111 за, против, въздържали се, прието. 112 за, против, въздържали се, прието. И сега крайното гласуване, моля. Гласувайте електронно, ако обичате. крайно гласуването с 22 за, с 1 е, против. Прието с мнозинство. Поздравление на докладчика. Моля всички, които напускат залата, да го направят много тихо и много бързо, тъй като, за съжаление, нашият експерт вероятно също е в задръстването и още не е пристигнал. А Мортен, оставаш ли тук? Моето предложение е да започнем обсъждането по точка 6 за общия бюджет на Европейския съюз, защото, както виждам, всички докладчици в сянка присъстват, така че бихме могли да обсъдим тази точка преди точка 5, без да прекъсваме заседанието. Съгласни ли сте? Добре. Значи сега преминаваме към точка 6 във връзка с общия бюджет на Европейския съюз за бюджет на финансовата година 2018. Става дума за всички раздели и е, обсъждане на становище. Докладчик е колегата Мортън Льокегор, на когото веднага давам думата с удоволствие. Мортън, имаш думата. Благодаря, госпожо председател. И така, колеги, няколко думи за решението на нашата комисия за проекто бюджета с 2018 година. Миналата седмица водихме диалог. Крайния срок за внасяне на изменения е понеделник тази седмица, така че малко информация за процеса, така както го виждам секретарията на комисията КУЛТ е получил 47 изменения. Изме, това е за пилотни проекти и подготвителни дейности, като изменения към основните бюджетни редове. Няма да мога да разгледам всички тях. Утре секретарията би трябвало да ви изпрати пълния текст на всички изменения. Следваща сряда е насрочено заседание на докладчите в Сянка. Възоснова на разговорите до сега, аз мисля, че можем да намерим приемлив компромис. Аз ще предложа някои от основните бюджетни редове. По отношение на пилотните проекти и подготвителни дейности, аз възнамерявам да се съобразя с отдавна установената практика в тази комисия. Според според която в крайна сметка ще подкрепим а, но нека да получим списъка. Нека да видим какво ще предприем, когато получим първия, пълния списък. Това беше бюджета за постановището. Срока за внасяне на изменения понеделник в 6 часа. Заседанието на докладчите в Сянка е в 3 часа в сряда. Има консенсус, доколкото аз разбирам в тази комисия. Би трябвало да можем да постигнем ясни споразумения по посланията. В среда ще предложа компромисите. Миналата седмица проведахме добър диалог по бюджетните редове и можете сами да се запознаете с тях. Затова аз ще представя само общо обща информация за философията, която продиктува моя подход. Първо, е, след е, дискусията с представители на комисията миналата седмица, веднага след заседанието, тяхната препоръка беше следната. Ние поискахме допълнителни 50 милиона за Еразъм Плюс – в МФР за период 2018-2020. Поискахме ангажимент, задължението бъде поето през 2018 година. Предложих разпределение на средствата пропорционално на сегашните разпределен 44 за образование и обучение и 6 милиона за младежката подпрограма. Наясно съм, че има и други предложения за разпределение и аз съм готов да обсъдя. Продължаваме да имаме притеснения за корпуса. Той използва средства от Еразъм. Корпусът през 2018 година ще използва унази част от, европейския от Европейската доброволческа служба, аз ще настоявам да не се прехвърлят повече средства от Еразъм Плюс към корпуса. 3. С оглед на хроничния недостатък финансирането на подпрограмата Култура по програма Творческа Европа и на, Европа, е, и на програмата Европа за гражданите, предлагам 2 милиона увеличение и съм готов да подкрепя предложението за 14 милиона на социалистите 4 по бюджетен ред Творческа Европа и Европейската година на културното наследство. Аз съм съгласен да настояваме за отделен бюджелен ред, за да могат 7 милиона евро за Европейската година на културното средство, видими в бюджетен ред. И най-сетне, по отношение на мултимедийните действия а, и подкрепата за финансиране Евронет Плюс – те разчитат на комисията да изпълни обещанието си да ги финансира с 2 милиона през 2017-2018 година, което е съкръщение. Предишната сума беше 6 милиона в становището ние ще призоваваме Европейската комисия да осигури дългосрочно устойчиво решение, така че Евранет, Евранет Плюс да бъде част от европейския бюджет, като се гарантира ниво на финансиране, за да могат да се осъществяват и разширяват дейностите. Още един път благодаря за вниманието и сътрудничеството и очаквам да продължим преговорите. Благодаря, Мартън. Сега давам думата на докладчиците в сянка, ако желаят, и започвам с господин Стриасен. За две минути. Госпожо председател, уважаеми дами и господа, Мортен Лекегор много точно посочи приоритетите и аз се радвам, че това сътрудничество с докладчика е добро и то е много важно и, както казах, протича добре. Трябва обаче да посоча и някои проблеми. Става дума за два документа и една програма. Тази програма Всъщност при нея става дума за многогодишната финансова рамка 2018-2020 година. Във втория документ, бюджет 2018 година, ние имаме други разпоредби, които ни създават е, проблем понякога. И трето, програмата за Европейския корпус за солидарност. Загриженост буди обстоятелството, че нямаме 50 милиона – във връзка с Еразъм Плюс и тези е, 50 милиона се поставят под въпрос. А пък Корпусът за солидарност трябва да се финансира от средства по Еразъм Плюс. За нас това е неприемливо. От друга страна, ние вече не разполагаме с тези средства. В многодишната финансова рамка те изобщо не се споменават. Обаче, всъщност, нещата са така, че тези средства трябва да се отделят от Еразъм Плюс. Аз е, настоявам да се направи добър анализ за Европейския корпус за солидарност. Това обаче не трябва да засяга дейностите, които сме предвидели по Еразъм Плюс. Естествено, част от средствата трябва да бъдат заделени, обаче това още не е гарантирано и за тези 50 милиона ние във всички случаи трябва да се борим. След това, ако погледнете многогодишната финансова рамка, МФР, е видно, че за периода 2018-2020 година буди загрижено обстоятелството, че може да се стигне до забавяне на плащанията. Като погледнете колко задължения са планирани и колко разходи предстоят, всъщност е, може да се получи така, че е, нещата да се забавят с две години, а това пък от друга страна създава нови проблеми. Ние вече видяхме е, този факт, но нещата из Глеждат в момента така. 2 милиона Еразъм Плюс – Всъщност това е доста значително отнемане на средства. Искам да посоча, че по време на пленарната сесия ние посочихме, че европейските институции трябва да се борят срещу дезинформацията. Трябва да се занимаем с пропагандата, с всички от тези явления, които дискредитират европейските институции. Еразъм Плюс и Евронет Плюс е информационна програма за образование, за възпитание и трябва ясно да се покаже какво вършат е, Европейския съюз и неговите институции. Сега, ако паднем по 2 милиона, това означава, че ние и изобщо не сме кохерентни с такива важни документи, такива каквито бяха приети единодушно по време на пленарната сесия. И сега след това сме изправени пред нещо съвсем различно, трудно е да се справим. Мога да посоча, че става дума за културното наследство, става дума за статистики и ние знаем много добре, кои средства още не са изчерпани. В тези пилотни програми, но и в текущите програми ще трябва да се погрижим – тези познания, с които разполагаме, тази информация да се запази и то не само в сферата на културата, но и в образованието и възпитанието на младите хора. Трябва да се заделят необходимите средства за това. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за представеното становище и аз ще се спра накратко на някои основни въпроси. Останалото ще бъде отразено в измененията, които ще внеса следващата седмица. Нека да се спра на нещо, което вече беше казано. Идеята, която подчертахме по време на предишното заседание за 100 милиона за Еразъм Плюс – в преразгледаната МФР. Това е цифрата и искането е за възстановяването на това, което беше предвидено в МФР. Отчитаме, че ще има писмо и може би коригиращ бюджет, който ще възстанови поне 50 милиона. 50 вече бяха предвидени през 2017 година. 50-те допълнителни милиона могат да бъдат възстановени тази година, за да бъдат в съответствие с програмата и с оглед на въздействието на Корпуса за солидарност върху бюджето. Не смятам, че е много удачно да се иска инвестиция в младежите и след това да се намалява бюджета за тази цел, дори и на символично ниво. Посланието е дълбоко погрешно. Ето защо смятам, че е удачно в текста да се включи идеята да се инвестира в младежката заетост, без да забравяме необходимостта да поддържаме вътрешното търсене, което е необходимо за растеж и работни места. В крайна сметка съм озадачен от включването на подготвителните действия в, сек... в сектора Еразъм Плюс Секторът предвижда съкръщаване на средствата за Корпуса за солидарност. Предвижда се включване на непредвидена подготвителна дейност, която има нужда от собствени средства и правно основание. Защо казвам всичко това? Защото тук се създава впечатлението, че Еразъм Плюс е нещо, някакъв омнибус без допълнителни пояснения и ще се на мен ми се струва, че по отношение на този аспект трябва да възстановим онова, което беше определено в многогодишната финансова рамка. Благодаря. Благодаря. Хелга Трюпел. Благодаря. Аз наистина смятам, че трябва да укрепим програмите Креативна Европа, Европа на гражданите и е, годината за европейското наследство. Сега за Европейския корпус за солидарност. Ние казахме на комисията, комисията, че тук не трябва да се използват пари от е, Еразъм Плюс. Те казаха, добре, ние ще вземем само пари от доброволческата служба, от доброволчеството, което беше част от Еразъм Плюс и ще ги влеем в новата концепция за Европейския корпус за солидарност. До тук добре, но има сигнали, че 20 милиона се взимат от Еразъм Плюс за Европейския корпус за солидарност, е, което, които средства не са непременно свързани с доброволчеството. Е, трябва да разберем дали това е така. Ако е така, трябва да кажем, че ние направихме компромис да не се взимат допълнителни средства, а само средствата от доброволческата служба. Да, ние искам да се осъществи добрата идея на е, Европейския корпус за солидарност, но не бива Еразъм Плюс да бъде ощетен, особено там където става дума за доброволчеството. И сега, за допълнителните 50 милиона. Да, тук трябва да настояваме на тази сума и ние като зелени направихме предложение как може да използваме тези пари в следващия бюджет. Но по отношение за Корпуса за солидарност трябва да сме много внимателни. Ние сме за този проект. Той ще даде нови възможности на младите хора в Европейския съюз, но не бива Еразъм Плюс да се ощетява. Това трябва да е ясно. Благодаря. В момента всъщност давам думата на Силвия Коста. Благодаря на докладчика и докладчиците в Сянка защ... защото успяха да пояснят рамката. Искам да потвърдя три неща. Първо, по културата. Искането, което отправихме, в това число и с изменята, е да не се подценява програмата Медия искаме да се повишат средствата. В противен случай програмата ще бъде е, много ограничения, особено спрямо успеха. Споделям идеята, че 50 милиона трябва да бъдат възстановени, защото това е предложението направено от комисията 2018 година. И трябва да се каже, че средствата е, за корпуса за солидарност е, ще бъдат взети само временно. Няколко думи за следното. Ако ако искаме да има еразъм плюс или подготвителни дейности, не може да нямаме специална, специален бюджетен ред. Още нещо за Европейската година на културното наследство трябва да бъде пределно ясно. Мисля, че е 4 милиона. Един за 2017 и три 2018 предвиждат увеличен, увеличение, но нека да е ясно, че за 2018 година има само 3 милиона. Благодаря. Благодаря. Мисля, че до голяма степен в тази комисия сме едини в мнението, че трябва да изпратим ясно послание на комисията също и чрез нашия доклад, а именно, че не сме съгласни да приемем средства от Еразъм Плюс да бъдат прехвърлени към Корпуса за солидарност, особено в случаите, в които средствата в Еразъм Плюс и без това – са били предвидени за доброволчески дейности, а всъщност не би да се увреждат други части на програмата. Ние не сме готови да приемем това. Аз самата получих някои сигнали, че очевидно в частта, където става дума за професионално образование и обучение, ще бъдат е, извадени средства и ще бъдат прехвърлени към Корпуса за солидарност. Аз мисля, че нашата комисия трябва да изпрати ясно послание, че не сме готови да приемем това и аз е, виждам, че в нашата комисия има голям консенсус по това. А, иначе, още веднъж ще дам думата на Мартън Лекегор като посоча, че и срокът за внасене на изменения е 3 юли 18 часа. В следващата среда ще се срещнат докладчиците в Сянка в Страсбург и искам още веднъж да припомня споразумението да бъдат внасени измененията на английски язик, защото срокът е много кратък и няма да можем да обработим измененията по друг начин. Мортен, давам ти думата още веднъж. Между другото, комисията се извинява, казва председателката, за това, че е, ние изнесохме доклада напред. Те не могат да дойдат на време, за това се извиняват. Ще ги извиним. Комисията обаче посочи изрично, че ако има въпроси, те проявяват готовност да им отговорят в писмена форма или по телефона Мортън. Uh, Благодаря. Както справедливо посочихте, усещам, че в комисията има единство по ключовите въпроси. Така че няма да правя повече коментари, само ще кажа, че Нямам сериозни притеснения за 50-те милиона по Еразъм Плюс. Както казах, тези средства ще дойдат. Въпросът е по-скоро в тяхното разпределение. И разбира се, този въпрос ще се обсъди по корпуса за солидарност. Имам същите притеснения като вас. Според мен това ще бъде голямата битка тази година. Ние ще направим всичко възможно да не допуснем прехвърляне на средства от Еразъм Плюс. Тук, доколкото разбирам от вашите изказвания, между нас има съгласие. По въпроса на госпожа Коста за изменението, да, имаше някои проблеми с превода и ще се върнем на този въпрос след малко, но трябва да разбера много ясно какво ме попитахте. Много не разбрах какво точно казахте. Yeah, okay. Okay. I will take a note of that, of course, and, and, and we'll discuss it afterwards. Отбелязвам го. В крайна сметка ние между нас има единство и следваща сряда се надявам да обсъдим детайлите. Благодаря ти, Мортън, на теб и на докладчиците в Сянка. Желая много успех във вашата работа. Миналото обаче показва, че особено въпроси, които се отнасят до бюджета в нашата комисия по култура, винаги се радват на единодушие. Така че се надявам, че и през тази година това няма да се промени и че ще имаме по-малко проблеми поне в нашата комисия. Проблемите ще трябва да бъдат решавани със съвета и с комисията. Благодаря. Сега можем да се върнем обратно в дневния ред и да разгледаме точка 5 проучване, поискано от Комисията по култура и образование, поръчано и ръководено от тематичния отдел преподаване на общите европейски ценности. Ние през януари 2016 година помолихме тематичния отдел да из... Готви такова проучване. Това проучване сега е готово, може да бъде представено днес. За тази цел искам днес най-сърдечно да приветствам при нас господин Фолегас Виел Файхелърс от Университета по хуманитарни науки Утрехт и ви моля в рамките на 10 минути да представите най-важните резултати от проучването. Господин Файхелер, сърдечно добре дошъл в нашата комисия. Good morning, everybody. I will speak... Добро утро. Ще говоря на английски. Моят матерен език е холандски, но ще говоря на английски. И така, благодаря ви за възможността да говоря за, този, за, за изследването, което направихме, проучването. Става дума за проекта Преподаване на европейските ценности, т.е. как демокрацията, толерантността като ценности се интегрират в образованието. Аз се казвам Бил Фойкелерс и съм професор в университета в Ютрехт. В Парижската декларация от 2015 година министрите на образованието казаха, че трябва да се съсредоточим върху повече европейски ценности като демокрация и толерантност. Демокрацията и толерантността винаги са били много важни европейски ценности. И нашият въпрос в проучването беше – как тези ценности се преподават в всички 28 държави членки. Ние съкратихме а, с ТСВ термина преподаване на общите ценности. И така, ние проучихме въпроса във всички държави членки. Това беше първото проучване. Второто проучване беше, за... то покри 12 държави и тук ние проведохме интервюта. Тези интервюта са включени в нашия доклад. Няколко думи за рамката. Концептуалната рамка се съсредоточава върху две концепции. Най-напред демокрацията. Има различни елементи тук, политическо участие, демократична полити... демократични политики и демократично общество т.е. едно включващо и честно общество. Втората концепция беше толерантността. Тук се прави също разлика между три елемента между личностна толерантност, толерантност към социални и културни групи и включващото общество. Ние проучихме политиките, насочени към училището. В училищата ние направихме няколко разлики по отношение на образование в ценностите, в гражданството, в политиките, в начина на методология, културата на училището и разнообразието. На ниво политики ние направихме разлика между цели, мерки и автономност на училището. На ниво контекст ние разграничихме общността и неправителствените организации, които работят в, с училищата. И сега какви са резултатите? Резултатите от нашите изследвания сочат, че демокрацията и толерантността се преподават във всички държави и членки, но те се различават. Въпреки това, в сравнение с различни области има все още какво да се направи по отношение на обучението на, це, на ценностите. Нашата препоръка е да се задълбочи диалога за това какви са основните ценности и какви, каква е добавената стойност от тях. И на второ място, държавите членки трябва да стимулират развитието на идеи и практики, свързани с основните ценности и да се обменят добрия опит и практики. Освен това, прилагането на политиките. Въпросът е как се прилагат политиките за образованието и обучението на общите ценности. В много държави членки има разлика между целите и прилагането по отношение на инструментите в преподаването и мерките, например насоки, правила и т.н. Освен това, има и пропуски в самите политики. Няма достатъчно мерки. Има практики, които не се насочват непременно към основните ценности. Някои е, училища използват своята автономност, но много не я използват. Обучението по общите ценности трябва да са по-конкретни, да отговарят, да отговарят на, ценности, на целите – Училищата трябва да се съсредоточат именно повече върху демокрацията и толерантността. Какви са практиките в училищата? Половината от държавите членки имат предмети като е, гражданство, морал, основни ценности. В много държави членки обаче тези ценности са интегрирани в други предмети, като история, например. Има много е, транскултурни е, дейности, но тези проекти не са свързани непременно с учебните програми. Общите ценности е, предполагат диалогични образователни методи. Има е, определено участие от страна на учениците, но няма непременно демократична култура в това отношение. Има някои връзки с неправителствените организации и общностите, но те не са много силно. Нашите препоръки са тези елементи да се укрепят и да, се, и да залегнат в образователните практики. Връзката между училищата и външния свят може да бъде също укрепена. Това ще укрепи връзките с общностите и с неправителствените организации. А сега какви са резултатите по отношение на самите концепции. Политическото участие е залегнало в образованието, но самите ценности като демокрация и толерантност не са, а това би укрепило справедливостта в обществото. Толерантността се фокусира прекалено много на личностното ниво – на ниво културни групи, но не се фокусира непременно на ниво обще... общество. Нашите препоръки са всички елементи на демокрацията и толерантността да бъдат обхванати. Знанието за толерантността и демокрацията е много важно. Концепции трябва да мислим и за концепцията за толерантността, например, е, личностния ангажимент е също много важен елемент на толерантността. И така, нашите заключения. Има разлики в политиките, насочени към намеренията и мерките. Има пропуски и пробойни между политиката и практиката. И има разлики между отделните страни. Нашите препоръки за Европейския съюз и държавите членки са подобрение на всички елементи при, образ... при обучението в общите ценности. Има много интересни примери и много примери за иновативно образование. Ние окоръжаваме училищата да обменят своите добри практики, окоръжаваме и страните да го сторят. Бъдещето на нашия свят има нужда от силен, силно съсредоточаване върху демокрацията и толерантността. Благодаря. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Freugelas, für die... Благодаря, казва председателката. Това беше много важно а, представяне. То ще ни даде вдъхновение за по-нататъчната работа. Колегата Звер иска да се изкаже. Hvala lepa za besedo. Hvala tudi za добро представител. Благодаря. Благодаря за представянето на проучването. Много се радвам, че получих това проучване, защото през последните години на няколко пъти казвам, че няма достатъчно научни изследвания в тази област. Убеден съм, че общото ни културно наследство е най-силната връзка между нас в Европейския съюз. Културата е онова, което ни обединява в много по-голяма степен, отколкото европейските институции. Европа има общо културно наследство, но какво е това наследство? То се основава на Рим, на традициите от Рим, гръцката философия, християнството, модернизма. Оформили се, изградили сме общи ценности в нашата обща история, най-вече демокрация и толерантност. Това са и политически принципи. Също да не забравяме солидарността, мира, благоденствието, равенството между половете. Това са фундаментални ценности, на които почива Европа и които трябва да отстояваме дори и в... Има страни, в които тези ценности не се зачитат в толкова голяма степен и ние трябва да ги устояваме, да ги защитаваме и там. Правилно казахте, че училищата играят много важна роля. Трябва също така да включим и политическата област в защита на тези ценности. Също така, семейството, родителите, младежите, възпитанието в общи ценности започва в семейството но училището играе изключително важна роля и държавите и Европейския съюз могат да окажат влияние върху училищата. До сега ние казвахме, че ценностите трябва да се преподават не чрез училището, само че това се оказа невярно. Училищата могат да играят активна и положителна роля за изграждане на определен светоглед и могат да способстват за развитие на демократичната ни култура, което е предпоставка за функциониране на демократичното общество. Um, questa è una ricerca sicuramente importante. Това проучване е много важно, защото е част от волята да се направи анализ на различните страни и начина по който включват темата за образованието и ценностите в учебните програми сега се спирам на положителните части, след това ще се спра на по на частите, към които съм настроена по-критично. От 90-те години се обръща повече внимание, според вашето проучване от страна на държавите членки, има на програми, има насоки за включването на гражданското образование. Това е в правомощията на държавите членки. Това е първото, което казвате и то е много интересно. То е и фактор, който ни дава възможност да видим как да се интегрира европейското в националното. Също така, в държавите членки имат конкретни програми в тази област, други не. И вие правите предложения за това как да се насърчи това образование. Има училища в Италия, има такива, които са независими и в които гражданското образование не е толкова застъпено. Сега, а, вие говорихте също така и за кредитите, които могат да се дават а, за всеки ученик, който участва в доброволчески дейности, например. Вие говорихте за необходимостта от а, демокрация и толерантност и а, обучение в тези ценности, особено след атентатите в Париж и така нататък. Аз съм съгласна, че аз бих предпочела малко по-широк кръг от ценности като свобода, солидарност, международно сътрудничество, а не само толерантност и демокрация. Това проучване се спира само върху това. Това е вашето решение, вашия избор и на мен ми се струва, че това би могло да бъде повод, тъй като сега в момента са в криза и образователните модели. Не се говори за междукултурно образование, за училище, което да обхваща всички в страна като моята. Е, въпросът е, за интеграцията е особено важна за лицата с увреждания и за мигрантите. Въпросът е, за междукултурното образование не е застъпена в достатъчна степ. Според мен това е основа за да разширим в последствие фокуса. Благодаря ви. Благодаря, Хелга Трупъл. Благодаря. Искам да се спра на няколко много важни точки за дебата. Слушах, е, гледах една програма за едно село в Унгария, в което се казва, че се следва концепцията за етническа хомогенност – според мен тази концепция не е в унисон с това, което ние смятаме като толерантност и демокрация, защото ние сме отворени за малцинствата и се опитваме да намираме общо разбирателство, когато има конфликти. Нашата концепция не е да се изключват малцинства с различна етничност. Освен това, имаше един, една статия от един психоаналитик. Психоаналитикът говореше за европейските ценности във Франция. След това се говореше за младите французи от Алжир. Казва се, че с това има голям проблем, защото е, обществото в Франция никога не се е справило с въпроса за е, колониалната си история. Ако не се реши този проблем, това ще е много трудно, защото това ще е много лошо, защото се, тези млади хора са френски граждани, но те не се чувстват французи, те не се чувстват принадлежащи към това общество и това е огромен проблем, проблем, който се отразява и в тероризма. И на следващо място отвореността, толерантността. <clears throat> получават се проблеми, когато чувството за принадлежност към обществото липсва. И тук се намесват въпросите с миграцията. Наистина, това са огромни проблеми. Преди няколко време имаше дебат в Европейския парламент за бъдещето на еврейските общности в Европейския съюз. Един раб, рабин каза, че антисемитизмът не е проблем за евреите това е проблем повече за обществата, защото ако отвореността за обществото е загубена, то ще се загубят много сетива за обществото. Много е важно в училищата, в други институции да осъществим политическия дебат, да намерим възможност за включване на различни хора, на различни деца от различни етнически общности. Това не означава, че конфликтите ще спрат, не, те, може, те ще продължат, но важното е да има готовност за тяхното разрешаване. Така че основната концепция тук е отвореното общество – много интересно е това, което казахте, че има нужда от обмен на добри практики, но смятам, че понякога имаме нужда от промяна в нашата менталност, в нашата нагласа, за да решим конфликтите. Тоест, дали вие сте готови да решавате конфликтите или просто искате да ги загърбите. Въпросът е как да привлечем хората, как да ги накараме да вземат е, участие в решаването на проблемите. Благодаря, Хелга. Имам още двама колеги, които да искат да се искат, значи трима. С това приключваме списъка за изказване. Следващият оратор е госпожа Шойдрова. Е, Благодаря, госпожо председател. Благодаря за представенето на проучването, което е много интересно и много важно. Аз погледнах данните за Чехия, защото съм от Чехия и трябва да посоча, че това проучване наистина е много важно. Вие много добре сте изразили това, което става в Чехия, това, което се преподава в Чехия като общи европейски ценности. Един пасаж ми се стори много интересен, а именно правилния коментар, това, което и вие посочихте, че Училищните класове трябва да бъдат място, където се обсъждат актуални въпроси. Там се посочва съвсем ясно това, което още трябва да направим. Трябва да се отдели достатъчно време за дискусия по актуални въпроси и също така систематичното повишаване на квалификацията на учителите. Това също е много важно. Квалификация, подготовка на учителите в тази връзка, това е нещо от основно значение. Имам въпрос към вас. Вие във вашата презентация повторихте поканата да обменяме най-добри практики. Държавите членки, скоро, в частност техните училища и учители, да обменят най-добри практики. Според мен, тук действително става дума за един основен инструмент за споделяне на общи ценности. По този начин, най-добрите методи могат да бъдат формулирани и разпространявани в държавите членки. Сега показаното от Хелга Трупел, тя говори за общи ценности и то в смисъл как в отделните държави членки можем да успеем да преподаваме общите европейски ценности и как се възприемат те. Ние сме на европейско равнище, движим се на европейско равнище и нашата цел трябва да бъде да се опитаме да изготвим анализ, доколко можем да помогнем на унези държави членки, които имат нужда от помощ при преподаване на общите европейски ценности в училищата. На това място искам да ви задам следния въпрос. Кой от инструментите според вас е най-важен или по-скоро кои са най-важните инструменти? Господин Малинов. Благодаря за проучването, благодаря за представенето. Лесно е да се говори по тази тема, лесно е да се критикува. Темата е много обща. Няколко думи извън контекста на дискусията, нещо, което винаги ме е притеснявало. Когато има проучване за общи ценности, е, и пак ги виждам тук, Демокрацията е политически режим. Тя е процес. Парадоксът а, в това, че говорим за демокрацията като ценност, тя е процес, политически режим. В зависимост от ценностите на обществото, демократичният режим може да функционира по различни начини. Той може да функционира, като води до нелиберална демокрация, до тоталитаризъм и след това възоснова на ценностите може да доведе до нещо, което имаме предвид, когато използваме думата демокрация. И преподаването на ценности означава преподаване на тези ценности, които дават възможност демокрацията да функционира, не само да им се казва, че демокрацията е хубаво нещо, защото младежите ще установя, че демокрацията да, може да се съчетае с расизма и те да се окажат в младсинствено положение и да бъдат радикализирани. Така че за мен ценностите трябва да се дефинират по-ясно като свобода, солидарност, равенство на половете. И след това да видим как функционират те в различни страни, които твърдят, че са демокрации и ще, тогава ще установим а, разликите. Равенството между половете не е проблем в повечето страни, според мен. Има обаче други видности, други видове неравенство. След това виждаме, че равенството се разбира по много различен начин. И Хубавото на този подход е, че виждаме къде са слабостите в различните страни. Има няколко посткомунистически страни, в които има очевидно пренебрежение към тези ценности и затова демокрацията там е нестабилна, но няма да влизам в подробности. Онова, което установих в своята практическа дейност е, са различните методи на преподаване и участието на млади хора в различни форми на демократична процедура, докато все още са в училище, университета, някои на, в много ранна възраст. Те са много различни и заедно с това те са насочени към преодоляване на някои дефицити в ценностите на демокрацията. Така че аз бих призовал за конкретни методи за преподаване на общи ценности, а не само за общи ценности. Благодаря, господин Парош. Благодаря за това, че ми давате думата и не искам да тласкам дискусията в друга посока, но все пак трябва да реагирам на това, което каза Хелга Трупел. Позоваването на изречение, казано от Виктор Орбан за етническа хомогенност, всъщност покажете ми вестникарска статия, където е посочено това без контекст, защото контекста е миграция. Ставаше дума за миграцията в случая. Ние приемаме, че наистина е голяма ценност е, това, че имаме силна Европа, че желаем да имаме силна Европа. Разбира се, е, бежанци също, обаче 90% от мигрантите, които идват при нас, са економически мигранти. Естествено, ние можем да спорим по това, как може да бъде спряна миграцията. Ние мислим, че в Либия това трябва да се прави, още там да се прави. Не искам да продължавам в тази посока, но все пак трябваше да реагирам на казаното, защото просто не отговаряше на истината. Председателката, искам сега да попитам представителя на комисията дали желая да взема отношение по проучването. Да, моля. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за интересното представене. Аз съм Ева Камен и работя в Генерална дирекция образование и култура и координирам дейността след декларацията от Париж от името на комисията. Приветствам проучването поръчно от Европейския парламент. Публикуването му е навременно, тъй като ние размишляваме за начините по които да изпълним насоките на съдета за насърчаване на формалното и неформално обучение. Може би знаете, че наскоро започнахме публична консултация за ролята на образованието в утвърждаването на общите ценности, така че искам да ви насърча да участвате и да поканите и други заинтересовани лица. Искаме да има активно участие. Получили сме 200 отговор на консултацията. Консултацията задава трудни въпроси, а именно как да се утвърдят ценностите, как, каква е ролята на Европейския съюз и как да помогнем на държавите членки препоръките на съвета, по които работим, имат за цел да се консолидират знанията, с които разполагаме, да знаем кое дава резултат, кое не и как да помогнем на държавите членки. В проучването споменахте няколко ключови елемента и е очевидно, че преподаването и въпреки, че не ми харесва идеята преподаване на ценности, трудно е да се преподават ценности. Ценностите се освояват а, чрез практически опит. Има много елементи, които участват тук. Учебната програма, подготовката на учителите. Споменахте също така демократ демократичната среда, взаимодействие с гражданското общество. Много са елементите, на които обръщаме внимание в процеса на консолидация на нашата дейност. Може би сте наясно с това, че има а, работна група за насърчаване на гражданството и общите ценности, свобода, толерантност и недискриминация чрез образованието. В тази група влизат представители на държавите, членки, НПО, международни организации. Тя работи по политическа рамка за това как да се утвърждават ценностите чрез образованието. Направен е изборник за положителен опит. Много се радваме, че е публикувано това проучване. То съответства на нашите интереси и приоритети. Посланието е последователно. Събираме също така емпирични данни. Започнахме мащабно проучване за обучение по гражданство в Европа. То ще бъде по-обширно от доклада, публикуван през 2012 година. Доклада ще излезе през есента. Там ще се анализират а, а, начините по които се извършва гражданското образование в различните държави членки. Нека да спомена и доклада на съвета на Европа за състоянието на гражданското обуч... образование. Посланията са подобни на тези, които намираме в вашето проучване. Навсякъде има, се осъзнава значението на гражданското образование, но навсякъде изпълнението е трудно. Аз мисля, че в крайна сметка с всичките доклади и проучвания ще имаме пълна картина, тъй като ще сме погледнали на ситуацията от различни гледни точки. Благодаря ви за тази за този ценен труд и разчитам да продължим сътрудничество с Комисията по култура в бъдеще. Благодаря. Благодаря също за много ценните изказвания. Господин Файхелерс, имате възможност сега да вземете отношение и ако успеете в рамките на 5 минути, ще ви бъда много благодарна. Благодаря на всички вас за положителните коментари. Много сме щастливи да ги чуем. Работихме с експерти от 28-те държави членки. Много добре работихме и видяхме, че много учени работят по тази тема, защото наистина темата е от изключителна важност. Благодаря за вашите коментари. Те бяха положителни. Някои от вас говориха за концепцията демокрация и концепцията толерантност – Както казваме в нашия доклад, ние не казваме, че демокрацията и толерантността са твърди, утвърдени концепции. Естествено, имаме определени идеи за това, но въпросът е, че е, диалогът за това какви са тези концепции е постоянен. Освен това, в, е, има различни перцепции за демокрацията и толерантността може да се каже, че понякога толерантността се възприема малко отрицателно. Толерантността е нещо, което ние приемаме, но не непременно с добро чувство. Повече търпим. Е, това са по принцип концепции, свързани с е, това да живеем заедно, да сме свободни. Ние не казваме, че образованието трябва да обучава, да, преподава тези ценности. По-скоро смятаме, че трябва учениците в диалог да разберат какво означават тези концепции за тях и за обществото. Това е най-важното. И то на различните нива – Европейски съюз, държави членки – училище. Това са нивата, на които трябва да има диалог. Диалог за значението на концепциите. Ние се надяваме хората да се ангажират в този диалог. Освен това, надяваме се те да приемат тези концепции вследствие на културните традиции в Европа тъй като тези концепции в крайна сметка са централни концепции за културните традиции в Европа. Това е най-важното за преподаването на общите ценности. Първият оратор каза, че образованието би трябвало да е неутрално по отношение на ценностите, но това не е така. То никога не може да бъде неутрално. Аз бих подкрепил един по-положителен, по-проактивен път към ценностите. Е, италианският въпрос. В Италия в Италия нямаше интервюта, но италианският експерт каза, че правителството се обръща към училищата да работят заедно с местните общности и с различни групи от обществото. Това според мен е много важен аспект, т.е. да има повече местно сътрудничество. Това беше много интересен принос към нашето изследване. за идеята мейнстрим, за включването на повече заинтересовани страни. Ние направихме изследване за интернационализацията, то ориентацията към Европейския съюз и международната общност нараства в училището, но и националната ориентация също е много силна в училищата – тя не е винаги много критична. Ето да погледнем историите си. Дори и в моята страна Холандия не винаги сме много добри да тълкуваме нашата собствена история. Благодаря за положителната забележка за Чешката република. Много добре работихме с чешкия колега. Това беше колежка. Тя каза, че трябва да, се, да има повече обсъждания в клас, но трябва за тази цел е, децата да се чувстват сигурно и да са подкрепени от учителя, особено когато се говори по противоречиви въпроси. Но трябва всъщност да има диалог по всички теми, не само по противоречивите. И трябва да има различни видове обучение, не само а, традиционни методи, по-диалогични форми на обучение. Това е нещо, което казахте вие и това е така. А, децата трябва да разбират как в диалог да стигат до консенсус. Благодаря и за коментара на комисията. Искам да спомена пропаста или по-скоро пробойните в политиките. Има в много страни хубави цели, които политиката си поставя, но няма мерки за тяхното постигане. Това ние наричаме пробойни в политиките. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Благодаря за представането на проучването и за отговорите, които предоставихте още веднъж. Благодаря също и за оценките, които представихте. Аз мисля, че дискусията показа, че това проучване е, може до голяма степен да окаже помощ в нашата работа и това, което очакваме в бъдеще от комисията. Мисля, че дискусията ще продължи сред нас. Мисля, че няма по-важна тема, защото все пак става дума за сближаване между различни общества, а е, нашата цел е да има кохезия, да има също така и участие в обществения живот и смятам, че точно по този начин се помага хората да чувстват принадлежност към обществото трябва да се преодолеят тези празноти, за които говорихте. Смятам, че това е една от най-важните задачи, която ще трябва да изпълним през следващите години, за да нямаме в бъдеще толкова много хора, които в края на деня се чувстват е, изоставени. Дали наистина е така, е друг въпрос, обаче този, който се чувства изоставен, отблъснат, не може да се идентифицира с едно общество, така че ще трябва да се борим срещу тоталитарни тенденции в обществото, като за това предвидим мерки за диалог, да научим нашите деца на диалог, да е, разпространяваме сред тях демократичните ценности и всъщност е, кои други ценности са непосредствено свързани с демократичните ценности. Така че ви благодаря много за вашата работа и за това, че днес бяхте тук при нас. Можем да продължим веднага, защото представителят на комисията пристигна точно на време. Добре дошъл в нашата комисия и сега преминаваме към точка седма Размяна на мнения с комисията във връзка с подготовката на Европейската година на културното наследство до година. Тук става дума най-вече за включване на мерки. Благодаря много за готовността на комисията да изпрати свой представител при нас, да ни информира. Аз мисля, че не издавам никаква тайна, когато казвам, че за нашата комисия Европейската година на културното наследство е нещо, което ни лежи на сърцето. Това е много важна задача за нас и е свързано с значението, което отдаваме на европейското културно наследство, материално и нематериално. Но от друга страна, факта, че Европейския парламент беше този, който така настоятелно искаше да има такава година, смятам, че е нещо, с което изцяло можем да се идентифицираме, така че ние се чувстваме до някъде задължени за успеха на тази европейска година и сме задължени да следим тази европейска година на културното наследство наистина да се превърне в е, голям успех. В рамките на подготовката от страна на комисията се радваме за взетите мерки, също също така можем да уверим представителите, също господин Мания в случая, че по... някога имаме верни е, сътру сътрудници, верни съюзници, които обаче могат да бъдат и критични. Е, имаше консултации на заинтересованите страни, също така бяха посочени сроковете за бъдещи срещи с националните координатори, така че междувременно мога да кажа, че имаме вече яснота чрез е, разменената конфер кореспонденция, господин Навачиш и неговото писмо, е, че можем да участвам в е, консултации на заинтересованите страни, а също така и е, в подготвяне на сроковете за срещи с националните координатори. Трябва те да се организират така, че да бъдат паралелни с нашите заседания, така че да можем да участваме. Освен това в писмото помолихме да се посочат малко повече подробности във връзка с това не само как ще бъдат изразходвани средства на следващата година, но и средствата, които са заложени в бюджета тази година. Става дума за 1 милион евро от една страна. Това не е голяма сума, но от друга страна може да се очаква, че ефективното изразходване на тези средства да бъде залог за успех на по-нататъчните мерки. И на последното заседание на координаторите ние установихме, че що се отнася до бюджета и изразходването на средства от него, ние имаме някои въпроси. Аз искам още в началото да поставя един от тези въпроси. Защо за срещите с националните координатори, които ще се състоят тази година, са включени в бюджета 200 000 евро. За нас това не е разбираемо и си зададохме въпроса какво всъщност е, може да бъде толкова скъпо в тези срещи за на координаторите. Може би тези средства е, биха били изразходвани за други цели по-добре. И това всъщност е въпрос, който възникна сред нас, но съм сигурен, че вие ще можете задоволително да отговорите на този въпрос. Е, първо, господин Мания, искам да ви дам думата, за да ни информирате за най-актуалните развития. 10 минути мисля, че ще бъдат достатъчни и след това можем в рамките на дискусия да изясним още откритите въпроси. Благодаря ви още веднъж, че днес сте тук при нас. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. В рамките на 10 минути, които сте ми предвидили, ще се обсъдя да представя всичко това, което се е случило след влизането в сила на правното основание, т.е. края на април, благодаря на Комисията по култура. Искам да кажа, че сме готови да разговаряме с вас и да ви представяме информация за това, което сме направили, за това докъде е стигнала подготовката за годината. Най-напред искам да се спра на въпросите за управлението и партньорството в процес, който се характеризира с отвореност от приемането на решението. Ние сме приели процедури за управлението и започнахме с среща на 28 национални координатори, чиято роля ще бъде много важна на ниво държави членки. Също така Избрахме 35 заинтересовани лица от гражданското общество, които да участват в комитет, който да ни подпомага по време на годината и организирахме първа среща на този комитет. Предвидили сме други срещи. И, и веднага ще отговоря, госпожо председател, на вашите въпроси. Ще се организират 6 срещи и за тях ще изразходваме 100 000 евро. На всяко от тези срещи ще участват 35-36 души. В комисията ние работим приоритетно с е, службата за комуникация, която играе много важна роля в комисията. Срещнахме се с всички генерални е, дирекции, които имат отношение към културното наследство. По-конкретно във връзка с финансирането Генерална дирекция научни изследвания, вътрешни работи, околна среда, растеж, всички тези генерални дирекции подготвят или извършват дейности, свързани с Европейската година и тези дейности очевидно ще бъдат част от дейностите през годината. Що се отнася до нашата генерална дирекция, ние подготвихме Европейска година за Еразъм Плюс, за да може тя да участва там, защото образованието и образованието играят много важна роля в тази година. Е, в Генерална дирекция комуникации на комисията ние информирахме всички представителства в държавите членки и ги поканихме да разработят свои дейности за тази година. Две институции ще играят много важна роля – Комитета на регионите и Економическия и социален комитет трябва да се види какви, каква ще, какво ще бъде тяхното участие. Освен европейските институции, ние се срещнахме с международни организации, като ЮНЕСКО, Съвета на Европа, е, ЕКОМОС, т.е. всички международни организации, които участват в наследството и също така се срещнахме с други организации като Европеана, както и Културния институт на Google, който е разработил един проект с потенциал за културното наследство. Сега по въпроса за бюджета ще започна с 2017 година. За тази година парламентът е предвидил 1 милион евро, за което съм благодарен. Този ангажимент ни даде възможност да подготвим Европейската година. Този бюджет ще се използва за подготовка на 2018 година. Разходите ще бъдат разделени в три категории. Първата 260 260 хиляди барометър ще се измерят представите на гражданите за културното наследство. Този инструмент ще бъде много полезен за връзките с пресата. Евробарометър дава, привлича вниманието на пресата към годината. Евробарометър се е използва във всички специални години. Втората група е комуникации. 500 000 евро. Имаме договор с външен изпълнител за визуални изразни средства за видеоклип, националните координатори в по-голямата си част са, обявиха, че ще използват визуалната идентичност и ключовото послание, за да има последователност в посланието. Това е много позитивно. Това означава, че ще има единно послание в хода на годината също така. Ще подготвим един вебсайт, това е много важно. Вече не може да се организира комуникация без да се използват социалните медии. И с доставчика ще разработи комуникационна стратегия. Надяваме се да направим и един транспарант, който да бъде окачен на Берлемонт с, цел по-голяма видимост и ще подготвим инструментариум за годината на всички езици. Ще организираме игри, и конкурси, за да привлечем младежите, които са основната целева аудитория. Всичко това е за 2017 година. Този бюджет е значителен. Ще направя сравнение с годината на развитие 2015, къде бюджета беше 11 милиона и комуникацията, за комуникацията там бяха предвидени 3,5 милиона. Ние искаме да се ограничим максимално, за да не се насочим към най-важните дейности. През 2017 година са предвидени 200 хиляди за срещи на регионалните координатори и регионалните и национални заинтересовани лица. Това е необходимо, защото годината е процес, който включва всички страни. Дейностите са предвидени и тези средства са необходими за 2018 година. Остават 40 000 за непредвидени разходи. Привличам вниманието ви върху факта, че други разходи ще бъдат покрити от други бюджетни редове. Ще има един форум в Милано и ще използваме бюджета на нашата генерална дирекция, за да посилим служителите което смятаме, че е необходимо с оглед на подготовката. Що се отнася до самите дейности, съвсем накратко ще се спра на трите най-активни нива. Европейско ниво, ние водим дейности на ниво Европейски съюз, за да реализираме определен брой проекти, които имат европейска добавена стойност. Имаме 10 европейски инициативи, които ще бъдат управлявани от нас на европейско ниво и те ще дадат възможност темите да запазят своята актуалност и след 2017 година. Второто ниво на дейности е нивото на транснационалното сътрудничество. Много е важно участващите да си сътрудничат на трансгранична основа. През септември възнамеряваме да, направ... да отправим покана за субсидии за проекти на сътрудничество в областта на сътрудничеството. Използвахме голяма част от бюджета на годината, за да финансираме тези проекти, чието европейско измерение да се засили. Става дума за 25 проекта. Третото ниво е на очевидно националното ниво е, то се осъществяват националните координатори. Изпратихме им една таблица, която да попълнят, за да получим представа за първите дейности, които възнамеряват да предприемат. Тази седмица ще организираме седмица на отговарящите за дните на европейското наследство от всички държави членки, за да се даде тласък на тази програма. Програмата обхваща 30 милиона всяка година и европейското измерение трябва да се използва по-добре. През 2018 година гласи посланието е да бъде по-видима с по-ясно европейско послание. Също така очакваме много проекти на регионално ниво и на общинско ниво. Вече сме в контакт с много от градовете и регионите и искаме да работим на това ниво с мрежите на общините, за да се насърчи разработването на проекти и най-сетне е, две, най, имаш в Морум, в, е, в Милано ще има форум на културата. Ще има едно, една гала проява на 11 и 12 януари в е, България, когато се срещне председателството и комисията. Чудесен повод за европейско осигуряване на повече европейска видимост. Благодаря, господин Мание. Благодаря ви най-сърдечно. Сега гледам към вас госпожа Силвия Кост. Е, Благодаря, госпожо председател. Мисля, че днес това, което ни беше представено обединява много от идеите, които бяха е, и представени на 25 април от много държави членки на среща с парламента. Имам предвид някои въпроси, като как по-добре да се изразходва средствата за комуникация и в комуникацията да бъдат привлечени младите, общините, заинтересованите лица. Вие говорихте за не само за логото, за видеото на европейско ниво, но и за различните начини като се използват социалните е, медии, за да се осъществява дейностите отдолу нагоре. Хубаво е, че в Милано ще има културен форум, само че трябва да видим готови ли са материалите, логото, бренда, инструментариума. Всички национални координатори трябва да имат ясна представа как ще участват. Сега, десетте основни инициативи. Едно от нашите искания беше да дейности да минат по няколко основни теми, да бъдат свързани с основните инициативи. Вие казахте, че 10 инициативи ще бъдат предложени на, за осъществяване на европейско ниво. Води ли се диалог и на какво ниво с държавите членки? Какви ще бъдат въпросите, темите? и какъв ще бъде географския баланс. Още нещо. Хубаво е, че сте започнали диалог с Комитета на регионите, с местните органи на властта. Едно друго искане беше за по-добро взаимодействие между координационната група и Организацията на заинтересованите лица. За 5 септември сте предвидили а, такава връзка по въпроса за а, транспаранта за а, творческа Европа са предвидени 5 милиона. Някои страни са предприели дейности, е, нека да видим е, дали са включени е, местни органи и неправителствени организации. Аз мисля, че е много важно да има сътрудничество. Малко, има страни, които не са много добре запознати с тази инициатива. Искам искам да разбера а, още нещо. Другите програми, другите генерални дирекции, а, с, как участват а, в програмите за културното наследство? И последно, за сега, културната дипломация. Следващата седмица ще приемем текст. Знам, от генералните дирекции за развитие, може би ще има интерес към проекти за 2018 година. Защо? Защото измерението а, трети страни е много важно. Кои са третите страни, а, които искате да привлечете в творческа Европа? Хубаво е този аспект да се поясни, тъй като не е ясно кои страни искат да участват активно. Това са първите ми въпроси. Благодаря, госпожа Шанова. Благодаря много. Искам да изкажа благодарност, защото имах възможност да участвам в първата среща и мога да ви уверя, че наистина тази среща се радваше на много голяма посещаемост от представители на всички страни. Експертите проявиха много голям интерес, имаше много въпроси, много предложения за подобряване на програмата. И аз бих искала да благодаря за това, че ние като членове на парламента можехме да участваме като наблюдатели на всички дейности, защото това ни даде възможност да осъществим по-добро сътрудничество, така че ви благодаря за тази възможност. Имам същия въпрос като колегата Силвия Коста. Преди един месец ние говорихме за логото, за общата идентичност. Вие посочихте, че това е изключително необходимо и е, всъщност е, искам да попитам как можем да е, Всъщност, кога можем да очакваме този наръчник за идентичността? И втория въпрос беше планирано откриване на тази година на културното наследство. Мисля, че беше в Берлин откриването. Смятам, че това ще бъде много добра възможност за участие. Дали имате вече календара, графика за а, откриването на Европейската година в Берлин? А, всъщност в а, Милано, казва председателката. Значи, всъщност. А, следва да се прецизира графика, за да можем да включим датите в нашите програми. Благодаря ви много. Председателката, благодаря Сабина Фархаген. Аз също ще се спра на една точка и ще задам един по-конкретен въпрос, за да може Европейската година на културното наследство наистина да отбележи успех, трябва да стигне до най-низките нива. И какво остава? Идва сега лятната почивка, не само тук, но и в съответните държави и ни остава относително малко време. Впечатлението, което имам е, че тази Европейска година на културното наследство още не е достигнала до всички нива на сътрудничество и структуриране. Въпросът е как бихме могли с възможностите, с които разполагаме в момента, във втората половина на годината, да окажем натиск, за да може нещата да се ускорят. Аз смятам, че би било твърде жалко, ако не го направим, защото тази европейска година е много важна инициатива. Хелга Тройпо. Да, това, което каза Сабина е много важно. Когато говорих в Германия с някои от заинтересованите лица, те казаха, че те не са информирани и че те не знаеха, че тази година наистина идва. Става дума ниво музеи, културни институции, не министерство. Министерството е осведомено но няма яснота за това какво ще се случи. Какво ще направите, за да подобрите тези връзки? И ние, като нормални граждани, как може да ги видим? Т.е. какви могат да бъдат дейностите за Европейската година на културното наследство? Какво ще, какви ще са точно видеята, логото, как те ще отидат и ще стигнат до местното равнище, как ще се съобщи на гражданите за всички тези дейности. Благодаря за всичко. Наистина една стратегия отдолу нагоре може да функционира само ако базата знае за какво става дума и какво ще се случва. Аз имам въпрос. Какво става с тези основа, с основните 10 проекти на Европейския съюз? Малко допълнение за това. Давам ви думата за отговор на въпросите. Мерси, мадам. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да запазя вашия въпрос за накрая. Ако ми позволите, ще отговоря на първия въпрос. инструменти за комуникация. Ние сме много фрустрирани, че все още не разполагаме с тях. Очакваме ги, искаме да ги получим, обаче нашия контрахент трябва да работи, трябва да изготви тези материали и също така да ги валидира. Ние обаче сме убедени, че можем да ги получим в началото на септември. В началото на септември ще информираме държавите членки, че всичко, което пристигне, ще бъде на разположение и аз мисля, че ще мога да се ангажирам с това. Ние ще работим в тази посока, която очертах. Важно е, че някои държави членки започнаха да работят много активно, например Германия, която вече организира цялата европейска година на културното наследство. Тя има работна група и има подготвени теми. Това е много впечатляващо и ние се опитваме да използваме този опит в полза на другите. Някои държави вече организираха национални събития събития, за да се засили доверието на равнището на националните държави. Ние смятаме, че след лятото ще се прояви по-голям интерес и тогава ние ще засилим нашата работа. Ние ще трябва да се справим с работата, свързана с логото, с идентичността, така че много по-лесно е да се покаже нещо конкретно. Сътрудничеството с другите генерални дирекции протича много добре е, подходът, който имаме е, че е, твърдим, че това не е някакъв частен проект, а европейски проект и всички дейности на останалите дирекции в тази насока са добре дошли при нас. Например, е, дирекция проучвания е, проявява интерес също така DG Grow. Имаме много положителен отговор и аз мисля, че следващата година ще видите, че много комисари ще участват в Европейската година.

Културната дипломация, това е нещо много важно. Ние работихме с представителите на делегации в Европейския парламент. Имахме информативна среща и с трети държави. Всички трети държави, които ще участват в Творческа Европа, всъщност ние ще видим в каква форма да бъде това участие в Страсбург. Преди един месец в съвета на Европа аз успях да установя, че всички членове на съвета съвета на Европа проявяват интерес към участие в Европейската година на културното наследство. И въпреки, че бюджетът е резервиран за държавите членки на Европейския съюз, това не пречи съседните страни да участват в тази инициатива. Например, Швейцария вече заяви интерес за лансиране на множество прояви в тази връзка и това ще допринесе за по-голямата видимост на Европейската година на културното наследство. Годината ще бъде открита не в Берлин, а в Милано. Тази година голяма част от този форум ще се проведе там. Европейския парламент също ще участва в това събитие на по-високо равнище. Ние вече посочихме данните на госпожа Камера Евер, така че да можете да ги включите в вашите календари. Сега времевото измерение, което бе, нещо, което беше очертано от много членове на парламента и което ни създава е, проблеми, ние се опитваме да се надягваме с времето, искаме да действаме възможно най-бързо по отношение на парламента на държавите членки, бързо приехме правното основание, уредихме много административни проблеми и, е, госпожо председател, по тази причина мога да кажа, че като цяло ние е, поехме отговорността да организираме първата среща на координаторите във връзка с е, правното основание. Надявам се, че е, вие приемате това. Липсват ни няколко месеца, за да се справим с тайминга, но ще работим бързо, ще полагаме усилия и това смятаме да правим. Сега, що се отнася до европейския проект, ако имаме малко повече време, госпожо председател, можем да направим една бърза презентация, но за това ми трябват около 10 минутки. Ако не, мога да направя презентация друг път. Да, 10 минути може, казва председателката. Така, сега ще помоля Катрин да направи една бърза презентация и тя ще посочи темите, насоките е, и е, степента на напредък в работата. Благодаря, Мишел. Аз ще представя десете водещи проекта в тази европейска година, но първо искам да отговоря на въпроса на госпожа Трюпел, а и на други въпроси във връзка с популяризирането на Европейската година на културното наследство и за това ние имаме нужда от помощ и е, мултипликатори, които да разпространяват информацията. Ние създадохме база данни, в която са включени около 350 специализирани културни организации и е, те ще получават постоянно информация за Европейската година. Ние работим с комисията, с представителствата и в държавите членки, също така и с представителството на парламента в държавите членки и с делегации на трети трети страни, също така с Творческа Европа, агенциите по Еразъм Плюс и се надяваме, че по този начин е, словото на Европейската година на културното наследство може да се разпространи. И всъщност е, не всичко трябва да се прави в Брюксел. Има и помощ от други институции, която би била много ценна, да речем Комитета на регионите или ЕКОСОК. Просто трябва да се е, разпространява повече информация за Европейската година. Разбира се, трябва да задълбочим и сътрудничество с отдел комуникация на Европейския парламент, е, който действа много активно. Искам да посоча основните инициативи. Първо, за какво са тези инициативи, защото ние смятаме, че е, наистина е, трябва, наред с предложенията, които правим за културните оператори в програмата Творческа Европа, това е много важно, но не дава възможност да се управляват резултатите. Е, ние обаче е, не знаем при това положение какво би се случило, ако нямаме добро управление. И за да допълним този подход сме подбрали тези 10 проекта, които сме подготвили сами в сътрудничество с държавите членки, с важни партньори като ЮНЕСКО, Съвета на Европа и тук се кристализира нашето сътрудничество с международни организации. И знаете, че парламента и държавите членки е, настояха Съвета на Европа да бъде партньор. Е, и тук вече ние сме определили и правното основание. Инициативите са в четири раздела. Първо, ангажимент. Това е нещо, което ние желаем да направим по отношение на младите хора, на училищата, на учениците, да опознаят културното наследство. Второ, голям блок е, от проекти е под заглавието Устойчивост. Тук става дума за това да се работи по въпроса за устойчив туризъм, устойчив културен туризъм и също така е, начина по който културното наследство може да послужи за е, оживяване, съживяване на някои региони и Например, използване на стари индустриални сгради като обекти на културното наследство. Третата група това е, е опазване на културното наследство и тук ние бихме искали да проведем две основни инициативи. Първата е свързана с това да се работи по стандартите е, за работа по исторически сгради. Има национални стандарти, които уреждат това някъде от 60-те години. И е, още нещо, което искам да кажа, е, е че много исторически сгради са е, ремонтирани със средства от европейските структурни фондове. Така че е, тук е, вече правим връзка с дейностите по този проект. И в тази глава е, опазване има и още инициативи за продължаване на незаконния трафик на обекти на културното наследство и е, последният е, раздел, последната група компетентност, компетентност е, за бъдещето, компетентност, която е много важна за репутацията на Европа, но също така и за економиката и връзката с културното наследство. И ние също така сме включили и е, експерти от трети страни. Ние работим е, и по партиципативното управление на културното наследство. Тук се включва съвета на Европа, други организации и е, последната основна инициатива е свързана с това да се хвърли светлина е, върху напредъка който е постигнат във връзка с културното наследство благодарение на европейско финансиране от програма изследвания. Това финансиране беше изключително важно в много насоки, но не е достатъчно известно и аз мисля, че това може да се популяризира с проектите във връзка с изследванията. И ние предвиждаме голяма конференция за март следващата година в Брюксел с два концерта с Генерална дирекция изследвания и искам да се върна към въпроса на госпожа Коста, дали работим с други генерални дирекции. Да, ние имаме три срещи с тези генерални дирекции на комисията. Всъщност има 13 дирекции, които са много активни активни във връзка с тази европейска година. Предвидени са, както казах, три срещи. До момента проведохме три срещи, всъщност, които са много успешни. С Генерална дирекция изследвания ние очакваме 200 милиона евро във връзка с тази година на европейското културно наследство. С Генерална дирекция околна среда също имаме съвместни действия по плана на комисията по Натура 2000, защото всъщност природното наследство е част от културното наследство и с друг друга дирекция Дежахом ние успяхме да реализираме годината да мине под мотото е Европа за гражданите. Благодаря и съм готова да отговоря на вашите въпроси. Благодаря много за този преглед за десете проекта. От моя гледна точка всичко звучи много утвърдително и разумно. Наистина, координацията между държавите членки е, тук е, е съществена. Благодаря ви за това представене. Аз си мислих за комуникацията. Ние също имаме главна дирекция комуникация. Може би и тук е хубаво да се свържете с тази главна дирекция. Ние от страна на парламента може също в такъв смисъл да се застъпим по- по-активно за тези контакти, контактите в рамката на, на годината за културното наследство. Хелга. Допълнителен въпрос. Какво правите за нематериалното наследство? Нематериалното наследство е много важно и то е част от нашите теми. Ще ви дам пример. Културното, не, нематериалното наследство е ноу-хауто и това са основ... водещите проекти за уменията и компетенциите. Във всички проекти, които ще осъществяваме с училищата и младите, нематериалното наследство ще присъства. Песните, гастрономията, начинът на живот. Всичко това е част от културното наследство, идентичността, понякога ценностите и присъства във всички дейности с младите и училищата. Става дума да обновим представата за културно наследство. Това не са само а, замъци и а, прахоляк. Това става дума и за а, ежедневието. Също така има много научни проекти, свързани с нематериалното наследство и много ще се радвам, ако се дойдете на нашата конференция през март. Ние работим за Европейската година за визуална идентичност. Много държим в образите, които се използват за кампанията за годината. Всички е, аспекти на наследството да бъдат представени, това число е нематериалното наследство. Творци, музика, Тоест, нематериалното наследство е художественият израз. Благодаря, госпожо Коста. Абсолютно сме съгласни и бихме искали да има поредица от а, проекти, които да подхранват а, творчеството. Това са проектите, които искаме да подкрепяме. Благодаря. Мисля, че с това може да приключим днес. Със сигурност годината на културната наследство ще ни занимава и в бъдеще. От 2018 до 2020 година това ще са мероприятия, които ще се случват в нашите държави членки, в градовете, в регионите. Благодаря ви за това, благодаря ви за представенето, благодаря ви за инициативите. И както казах, в наше лице имате добър, сигурен партньор, въпреки че понякога може да сме критично настроени, но това е в крайна сметка нашата роля като парламент. Моля да ни извините за това. Нашата критика не е злонамерена, конструктивна е. Ние много високо ценим вашата работа. Но понякога се налагат допълнителни въпроси. Какво става с парите за дадени проекти? Така че не ни разбирайте погрешно, не е критика към вашата работа, когато сме критични. Благодаря ви сърдечно. Желая ви успех за по-нататъчната ви работа и съм сигурна, че контактът между нас ще продължи. Yeah. Yes. <laughs> okay.